Dear colleagues, we're about to resume our work. First of all, first and foremost, we welcome... Добър ден! Приветстваме горещо сред нас госпожа Рединг. Тази сутрин в тази зала беше ужасно студено. И сега преживяваме температурен шок от а, ледена зала. Сега изведнъж се оказахме в гореща и започнахме да се потим. И молбата ми е, има ли някой, който да се погрижи за температурата? Значи, е, нека да не е или много студено, или много горещо. Нека да намерим някаква златна среда, така че да се чувстваме комфортно е, в е, залата и да можем спокойно да си вършим работата. И така. Приветствам с още един, още един път добре дошла заместник председателя Вивиан Рединг. Ще говорим за междинния преглед на Стокхолмската програма. Тази година нашата комисия извърши много работа по Стокхолмската програма. Тя беше прията по време на шведското председателство, когато влизаше в сила и Лисабонския договор. Правосъдието, вътрешните работи се превърнаха в европейска политика и е част от правомощията на Европейския парламент и ние сме с законодатели. Крайно време, три години след влизането в сила на Лисабонския договор, да се занимаем с ситуацията, имаме намерение да излезем с доклад по собствена инициатива е, за е, средосрочния преглед на Стокхолмската програма. Приветствам с добре дошли е, членовете на Комисията по правни въпроси и конституционни въпроси. Ще ви дам възможност да се изкажете след като изслушаме госпожа Редин. Благодаря ви, господин председател, дами и господа, за тази възможност да ви кажа какво направихме с, тези, с тази програма. Програмите са чудесно нещо, когато са на е, книга. Могат, разбира се, да се водят и дебати. Но това, което е най-важното, това и каза председателя, е програмата да бъде приведена в действие. Това се и опитах да направя след като ми беше възложен ресора. Помните ли все още първата ни дискусия за Стокхолмската програма? Е, становищата бяха доста противоречиви. Някои смятаха, че тя е прекрасна, други, че тя не е достатъчно амбициозна, но повечето а, изразиха съгласие с идеята, че тази програма ще бъде добър инструмент за добро сътрудничество между парламента, комисията, и за превръщане на парламента в пълноправен съзаконодател. Обедена съм, ще се съгласите с мен, че извършихме много за изграждане на пространството на правосъдието и вътрешните работи когато започнахме кримина... наказателното право, равенството, борбата с дискриминацията бяха в дневния ред. От тогава бяха въведени много елементи, нещата бяха усъвършенствани, с което улеснихме живота на гражданите. Първото, което трябва да направим е да изградим надежна и ефективна система на правосъдие. Това е което гражданите очакват от нас общият европейски закон за продажбите, за, на, за премахване на бариерите пред трансграничната търговия, за, без, за възможността гражданите да пазаруват в различни страни, пред недопускане на увеличаване на разходите за бизнеса. Дискусиите в парламента и съвета вървят в правилна посока. Директивата за правата на потребителите беше почти в задънена улица. Когато поех ресора, мисля, че в последствие успяхме да променим нещата. Между другото, тя ще помогне и ще насърчи а, онлайн а, продажбите. Друг въпрос – запазване на европейските отчети. Фирмите, които водят трансгранични спорове, ще могат да си възстановяват дължимите суми и кредиторите няма да могат да се крият в друга държава членка и да не си плащат дълговете. Реформата на Брюксел е едно – там премахнахме процедурата премахнахме екзекватурата. Решението в една държава членка ще се признава автоматично в друга държава членка. И към тази логика на отваряне на границите и улесняване на търговията за малките и средни предприятия и за потребителите, добавихме и новият пакет за несъстоятелност. Той променя ракурса към неплатежоспособността. В миналото това означаваше, че фирмата изпада в затруднение, след това тя трябваше да се ликвидира и в крайна сметка това водеше до загуба на работни места. Новият пакет за несъстоятелност се опитва да направи така, че жизнеспособните фирми да получат втора, втори шанс и работните места да се запазят. Така че тук подходът е различен. По-нататък жени в управителните съвети на фирмите. Това е въпрос не само на права, но и, въп... но и въп... въпрос за растеж, тъй като повече жени в управителните съвети води до по-добри резултати. Освен това, по този начин се решава проблемът с недостига на умения в Европа. Не можем да си позволим да пренебрегваме и да не оползотворяваме уменията, с които разполагат жените. И не на последно място цялостната реформа за защитата на личните данни. Реформата е двояка. От една страна по-добра защита на правото на отделната личност да защитава личните си данни и второ, отваряне на пазара за фирмите. Вместо да прилага 27 различни нормативни уредби, ще прилагат само една. И така, намалява се административната тежест и се засилва защитата за гражданите. Двете предложения, които образуват пакета, бяха образ... дис... разисквани няколко пъти в парламента. Предстои да доуточним някои подробности, но има обща ангажираност, така че нещата вървят добре и ирландското председателство иска тази тема да бъде сред приоритетите му. По отношение на семейното право, това е област, в която никога не сме работили в миналото, тъй като е в рамките на субсидиарността. Нови правила за развод и раздяла. Тук беше създадено засилено сътрудничество, първото засилено сътрудничество, според което двойките ще могат да изберат кое национално право ще използват при развода. Приложихме същата логика и по отношение на наследяването. При наказателното право приехме стандарти за справедлив процес в целия Европейски съюз. Предвидени са минимални права, минимални правила, така че всеки гражданин да е спокоен, че независимо от това къде се намира, има определена минимална защита. Имаме насоки е, за право на писмен и устен превод. И също така напредваме по правото за гарантираме е, гарантиране на правото на достъп до адвокат. Аз мисля, че заедно с вас изпитвам гордост от това, че се спряхме не само на традиционното наказателно производство, а поставихме и жертвата в сърцевината на системата на правосъдие. Директивата за жертвите е пробив. повета за наказателно правна защита Престои работа и по гражданско-правната защита, също така трансгранична защита на жертви на насилие. Става дума предимно за жени. Това означава, че се създава една среда, която да защитава жените. И знам, че вие искате на преговорите да приключат бързо и ще имате пълната ни подкрепа. Когато говорим за жертви, не става дума само за жени, а и за децата. И те винаги са били приоритет в нашата работа. Директивата за жертвите – предвижда специални защи, специална защита за децата. Директивата от 2011 година за борба срещу сексуалната злоупотреба, експлоатацията, детската порнография засилва тази защита, наказателно преследване на извършителите на подобни престъпления. И да не забравяме дневния ред за правата на детето 2011 година Целта е правото на детето да бъдат включени в Европейската конвенция по правата на детето. И така, ние надграждаме върху основните права не само на думи, а, а и в дела, като излизаме с законодателни а, предложения. Инициатив, правните инициативи трябва да съответстват на основните права. Това съответства на основните принципи на европейското законотворчество. През 2010 година приехме стратегия за ефективно изпълнение на хартата. Проведахме много задълбочена дискусия по въпроса миналата седмица, когато се обсъждаше доклада на Флашикова Бенова. Хартата излага мерки необходими, за да се спазват нейните разпоредби като например е, законодателството да съответства на нейните принципи. Контролният списък, е, който се прилага хоризонтално за всички законодателни актове. Този проверочен списък сега се прилага и спрямо измененията, които съветът предлага за нашите е, законодателни актове. Сега още една дейност, по която работя с колеги. Усилия за борба срещу економически и финансови престъпления. Предприехме а, действия срещу банкери, срещу банкери и а, търговията с а, вътрешна информация директивата за борба срещу измамите. Предложих мерки за хармонизиране на правилата за борба с измамите. Предложението включва правила за общи минимални санкции, така че, които да имат възпираща сила. Предстои да се приложи на практика директива за нечестни търговски практики. Тя ще засили правоприлагането в области като онлайн търговията. Работим и по граждански документи и предвиждаме да излезем с предложение в началото на следващата година Целта е гражданите да нямат пречки пред упражняването на правото на свободно придвижване. Работя и по преразглеждане на пакета за директивата за пътуване. Когато за първ път приехме директивата, не съществуваха нискобюджетните авиокомпании и не се правеха резервации по интернет, така че трябваше да адаптираме законодателството към новите условия на пазара и новите форми на търговия. Убедена съм, че скоро ще успеем да допълним този списък, тъй като парламентът и съветът водят преговори по имуществените последици от разводите и законвата раздяла. Това е важно за е, гражданите, които пътуват извън Европейския съюз. И тъй като в е, някои от е, държавите членки в които има трудности, е, стана ясно, че е необходимо да има добре функционираща е, правна система, която да гарантира правната сигурност за инвеститорите. В противен случай инвеститорите просто няма да инвестират. Ето защо аз предложих е, в парламента, когато водихме трудна дискусия в пленарната зала, В хода на оценката на развитието, в, в хода на оценката на економиките на страните предлагаме едно табло, което да отразява състоянието на системата на правосъдие. И независимостта на съдебната система ще бъде основен параметр. Тук ще се отчита бързината, с която съдилищата вършат своята работа. Представих директива за заблуждаващата реклама. Освен по-доброто трансгранично приложение на директивата, трябва да се спрем на някои конкретни случаи. Помните измамите с указателите. Помните, че имаше много скандали и трябваше да намерим решение, поради и което през 2013 година предвиждаме преразглеждане. И сега, за да ви зарадвам, ще кажа, че Европейската прокуратура е в центъра на нашето внимание и през 2013 година ще излезем с предложение. Прокуратурата ще се бори срещу престъпления, засягащи е, интересите на Европейския съюз. Заедно с това трябва да реформираме Евроюст, е, за да бъде тази организация по-ефективна борбата срещу трансграничната престъпност и да помага на държавите членки. И е, ще използвам работата по Евроюст и прокуратурата да се направи така, че парламента да разполага с всички възможности да оценява дейностите на Евроюст и да участва в създаването на прокуратурата. И разбира се, по процедурните права ние сме стигнали до средата на пътя. Трябва да работим по презумпцията за невинност, специални гаранции и защита за уязвимите лица, както казах във връзка с директивата за жертвите и правната помощ. Всичко това ще бъде включено в един пакет и ще ви бъде представено през втората половина на 2013 година. Всички знаем, че един от елементите на взаимното доверие, без което като взаимното признаване и съвместната дейност на правосъдието са невъзможни, е е и областта на задържането. Искаме да улесним социалната рехабилитация а, и предварителният арест. Искаме да направим така, че да има че да се прилагат решенията за предварителният арест от всички държави членки до 2014 година. Знаете, че по рамковите решения не може да има пряка намеса от страна на комисията, нито на парламента, нито на Европейския съд. Защото това са текстове, приети преди Лисабонския договор. Независимо от това обаче, тези рамки трябва да се приемат, за да няма съпротива от някои системи на правосъдие при екстрадиране. И накрая присъединяване към Европейската конвенция по правата на човека. Е, това е необходимо, за да осигурим последователност в защитата на правата на човека. Приключихме своята дейност. Съветът разисква подробностите. Една-две държави членки създават проблеми, но мисля, че е необходимо да постигнем напредък към присъединяването. И накрая искам да ви кажа, че подготвителната ни работи за Европейската година на гражданството върви с пълна сила. Европейският парламент изигра много ползотворна роля при нашите срещи с гражданите. Надявам се, че през 2013 година парламентаристите ще се ангажират в срещи с гражданите, за да чуем какво мислят те. И така, господин председател, това беше едно много кратко резюме на извършената дейност. Всичко това щеше да бъде невъзможно без приноса на парламента, който мисля, че си свърши добре работата. Благодаря на всички, но благодаря най-вече на докладчиците и на докладчиците в Сянка, които действително дадаха много сериозен принос. Благодаря, госпожо комисар, за това представяне на развитието в рамките на Стохомската програма. Всъщност, като съвпадение, тя се роди заедно с влизането в сила на Лисабонския договор и се превърна в изключително важен елемент в конституционната промяна, промяната на конституционната структура, която беше повлияна пък изключително много от Лисабонския договор. Въобще пространството на свобода, сигурност и правосъдие се трансформира. Три години минаха от тогава, точно три години. И трябва да отчетем инициативите на комисията, Постигнахме значителен напредък в области, които са особено близки до сърцето на нашата комисия. Процесуалните права, например, пакета за защита на данните, там много аспекти са заложени на карта. Преди да представя колегите, които ще се изкажат, ще кажа няколко думи, тъй като аз съм докладчик по средносрочния преглед това е инициатива на Комисията по граждански права и свободи. В началото искам да кажа колко е важен графика на работа, защото 2012 година приключва, идва 2013. Това ще бъде последната реална година за работа на Европейския парламент. Съответно, трябва да работим в дух на тясно сътрудничество. Трябва да работим по-добре от всякога, ако искаме да успеем. Защото ако не се справим в следващата година, е да им работа преди края на мандата на парламента. Най-вероятно в началото на 2014 година ще се занимаваме с предизборна кампания – Така че нека да не забравяме в какви срокове работим. Ето защо оценявам високо вашата готовност да се действа своевременно. Освен това, вие излишно споменахте работата във връзка с прокуратурата. Работата на Прокуратурата е изключително важна за справяне с трансграничната престъпност. Знаете, че член 83 говори за криминални престъпления с трансграничен характер, а член 86 пък задава правните основания, по силата на които трябва да създадем една изцяло нова институция Европейската прокуратура. Ще използвам опита на Евроюст в това отношение. По силата на тези координати е изключително важно да имаме изпълнение, да има и процедури по нарушение. Говорим за процесуални права, които вече ще бъдат нещо задължително по своя характер. Всъщност, те получиха своята стойност в рамките на Лисабонския договор. Хартата на основните права вече е един задължителен документ. Ето защо ние оценяваме високо вашето предложение за създаване на индекс на таблица с резултати, резултати по отношение на това какво е постигнато. Радвам се, че отчитате работата на Европейския парламент и на националните парламенти. Ние тук сме в Европейския парламент, представляваме 500 милиона души. Европейския парламент представя европейското измерение. Европейския парламент въплащава отговорността в тази толкова важна политическа област. Общата европейска отговорност. Естествено, имаме и националните парламенти, имаме държавите членки. Всеки един национален парламент трябва да бъде взет предвид. Той ще допълни общата картина – Знаете, че те първа започват да се разглеждат е, компетенциите на Европейския парламент в областта на семейното право, например. Трябва да се допълваме. Когато говорим за европейско законодателство, Европейския парламент има задачата да вдига летвата все по-нависоко и да заявява своето присъствие. Не трябва сами да се отказваме от пространството за действие, което имаме. Трябва да го запълним. През пролета на 2013 година ще има нова междупарламентарна конференция, на която ще участват Европейския парламент и националните парламенти. Там ще направим преглед на всичко свързано с основните права и Лисабонския договор. Настоявам да не се забравя, че твърдим, че проявяваме твърде голяма критичност, когато някои държави чукат на вратата на Съюза. Говорим за копенхагенските критерии, за спазване на основните права, за правна защита. Веднъж след като една държава се присъедини, ние трябва да искаме от нея зачитането на тези права и свободи. Не трябва държавите членки да полагат по-малко усилия, само защото вече са вътре в този клуб. Трябва да сме предпазливи, за да се спазват принципите по всяко време и да не се забравят. С тези оговорки трябва да кажа, че планирам някъде в средата на януари да представя първи проект на текст. Сега започваме с ораторите. Госпожа Матио е първа. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Рединг за това, че е пак при нас в този последен след обед от нашата работа през тази година. Искам да ви поздравя за всички предложения на комисията във връзка с Токхолмската програма. Когато човек ви слуша, госпожо, и като разглежда всички ваши предложения, мисля, че сме направили много от началото на мандата и това е добре. Защото смяташе, се по отношение на основните права и правосъдието съществуваше известно забавяне, което трябва да бъде наваксано. И, и съветът, и парламентът, и комисията са свършили много работа от тогава насам. Но, разбира се, има още много, което предстои. И да, напред искам да ви попитам, госпожо Родин. Защото сега говориме за директивата за адвокатите. Вие не искате да свържете въпроса за юрисдикциите с директивата за адвокатите. Много често липсват средства в някои страни, членки на Европейския съюз, за да може да се подпомогне тълкуването. Например, в Белгия, може би познавате, е, един е, бразилец беше арестуван с 4, с 4 е, кила кокаин, но не можаха да намерят преводач, който да помогне при разследването и при неговите разпити. И тъй като нямаше преводач, той беше оставен да си се прибере от дома си, тъй като не можехме да отговорим на изискванията. Смятате ли, да се предоставят средства, за да може да преодолеем тази трудност, която съществува в редица страни членки. Бих искала също така да спомена проблема с корупцията. Знаете, че в някои страни членки, включително и Франция, е, се сочи е, факта, че не се прави достатъчно за борбата с е, корупцията. Възнамерявате ли да направите предложение за да се защитат, примерно, онези, които подават сигнали срещу корупцията. За това се говори. Говореше се и за създаване на длъжност на европейски прокурор. Какво ще бъде приложното поле на дейността на един евентуален европейски протокол, когато става дума за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, смятате ли да се разшири полето на неговото действие достатъчно много? наред с действието срещу организираната престъпност, ще има ли той и други правомощия? Ще спра до тук, ще, остана, ще остава време за въпроси от други колеги. Госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Hvala lepa, gospe komisar. Имаме превод, затова ще говоря на словенски. благодаря, госпожо комисар, за това, че отделихте време да дойдете при нас днес след обед, въпреки многото си ангажименти. Благодаря за подробното изложение, благодаря за свършената работа. Бих искала да говоря за нещо, което ми се струва особено важно, като се има предвид, че говорим за една правна система, която да бъде справедлива към всички. Неодавна в Европейският парламент беше прият докладът на Елен Флотър. Разбира се, не става дума за нещо ново, тъй като ние сме свидетели на нарушаване на правата на човека, включително и в европейските страни, и сме се обръщали към Европейската комисия по този въпрос с искания да се вземат необходимите мерки, за да могат страните членки да изпълняват по-добре своите задължения в това отношение. Ние не можем да получаваме третите страни, например в арабския свят, страните, които преживяха арабската пролет, ако ние сами не зачитаме в нашите страни правата на човека. Докладът на Страсбургския съд по отношение на Македония, например, показва, че разследванията там не са достатъчно ефективни. Ние подчертахме това в Европейският парламент – аз съм изненадена от това, че Европейската комисия не реагира изобщо на нашата резолюция. Ние подготвихме редица доклади. Доклади подготвиха и международни организации, неправителствени организации, които засягат тези въпроси. Бих искала да знам дали комисията има намерение да реагира, да отговори на тези а, доклади? Благодаря, господин Тафов. Добър ден, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. Особено много се радвам за това, че комисията ще положи всички усилия, за да укрепи ролята на европейския прокурор. Най-вече, когато става дума за финансови престъпления. Започнали ли сте вече разговори с британското правителство? И обсъждате ли неговия подход на действие, а именно – ще се включи ли Великобритания или не? И в по-широк план до каква степен ще създадат проблеми клаузите за неучастие на Великобритания? Когато Става дума за нейния подход в областта на правосъдието и вътрешните работи. Колко проблемни на практика ще се окажат тези клаузи за неучастие в очите на комисията. И съответно трябва да подчертая, че не е твърде рано да се започне работата по реформата на договора. Според мен, тя ще започне през пролета на 2015 година с свикване на конвент. Председателя Барозо заяви, че ще публикува предложение от името на комисията през пролета на 2014 година. Аз смятам, че като срок това е твърде късно, защото ако искаме да има въздействие върху предизборната кампания на Европейския парламент, то би трябвало да видим какво смята комисията по тези въпроси и това трябва да стане в есента на следващата година. С други думи, 2013. бихте ли ни казали дали натрупания опит в рамките на Стокхолмската програма до сега ви е накарал да се замислите за евентуални промени в правомощията на комисията или в компетенциите, които се разделят между държавите членки и Съюза. Всичко това естествено в контекста на вашата работа в тези толкова чувствителни политики. Благодаря госпожа Саргентини. Благодаря господин председател. Два въпроса. Комисар Рединг, споменахте, че в средата на 2013 ще имате едно по-масштабно предложение, пакет го нарекохте, относно правната помощ. Добра новина. Не смятах, че това ще се случи. Бихте ли ни казали малко повече за този пакет и дали ще има законодателни предложения в него? Говорили сме за правна помощ и преди. Но ако искаме да има сътрудничество в правната област, в рамките на Съюза, не можем да продължаваме без реална правна помощ. Погледнете дебатите за достъпа до адвокат, погледнете дебата за Европейската заповед за арест, защо не и дебата за заповедта за разследване. Без правна помощ в държавите членки не можем да гарантираме, че гражданите ще осъзнаят какви са техните права. Така че, кажете малко повече за правната помощ и за този мащабен пакет. Втория ми въпрос. Миналата седмица в Страсбург обсъждахме човешките права в Европейския съюз и вие говорихте за тази таблица с резултати в рамките на правосъдието. Много интересна таблица. Попитах ви, може ли да се разшири приложното поле. Искам да ви попитам, освен това, кога ще видим по-практично предложение, а именно показателите за тази таблица с резултати. Мисля, че това ще бъде един положителен, добър инструмент за измерване на това доколко се спазват основните права в Съюза. И колегите вече подчертаха, че когато искаме да получаваме третите страни, трябва първо да погледнем какво се случва в нашите страни в областта на човешките права. Трябва да посочваме с пръст от тези държави, които не спазват поетите ангажименти. Така че къде ще откриете тези индикатори за таблицата с резултатите? Благодаря, господин Тимати Кърхоп. Господин председател, позволете ми да благодаря на комисаря за този изключително подробен списък с положени усилия и резултати. Благодаря на нея и на колегите й за това, че са работили толкова усилено в рамките на правомощията си. Тъй като много работа има да се свърши, притеснявам се, че като че ли желанията от страна на различни институции, включително и Европейския парламент, като че ли нараства. С други думи, постоянно се иска да се свърши още и още. Какво ще кажете за вашите постижения? Имаме програма, която следваме. Вие говорихте за таблицата с резултатите. Взимам повод отказаното от госпожа Саргентини. Какви са параметрите или критериите, които ще се използват за да се оцени всеки конкретен случай. Защото ние като политици можем и да даваме субективни оценки за някакви таблици с резултати, но трябва да имаме ясни критерии за това какво представлява успех и какво не. Освен това, по какъв начин оценяваме онова, което вече сме направили. Преди няколко години бях докладчик по темата съвместни екипи за разследване. Мисля, че трябва да има сътрудничество между правоприлагащите органи и другите видове е, органи в е, Европа. По отношение на съвместните екипи за разследване, например, нямам конкретна и точна оценка доколко се използват те и доколко са били успешни. И още нещо. Развитието на интернет. Можем цял ден да си говорим за киберпрестъпността, за ужасяващите злоупотреби и нарушаване на правата на децата – и цялата престъпност в тази връзка, може ли комисията да каже, че ще подеме някакъв конкретен законодателен подход, че ще приеме конкретни стъпки с законодателен характер, за да реши всички проблеми? Защото в момента, като че ли подхода ни не е особено положителен по своя характер и не защитаваме децата и не само тях в интернет пространството. Госпожа Ярока, вие сте. Благодаря, госпожо комисар, благодаря господин председател. Госпожо комисар, направихте подробен доклад за работата през 2012 година. Благодарим ви за сътрудничеството и ще работим с вас и през 2013 година. Само два въпроса. Първо, когато става въпрос за правните инициативи. Проявяваме голям интерес относно това какво смятате във връзка с прегледа на директивата, до каква степен този текст ще е по-различен от версията от 2007 година. Тогава казвахме на държавите членки, натрапвахме им, че ще има санкции. Не постигнахме нищо кой знае какво. 2013 година е изключително важна за стратегията за интеграция на ромите. До каква степен комисията е готова да се заеме с държавите членки, особено когато говорим за борба с дискриминацията. Благодаря госпожо Ярока, госпожа Ромер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Рединг. Виждаме, че е свършена много работа. имаме комисар, който отговаря за правосъдието, който се е взел с много важни проекти. Е, за изпълнението ми е необходим голям работен капацитет. Да го питам следното. Кога смятате, че ще излезе проект от директивата за правната помощ? Защото това е една от големите слабости когато обвиняемите и другите лица, които участват в съпроизводство, съдопроизводство, нямат достъп до правосъдие поради липса на средства. Това предложение е единственото, което като че ли липсва от предлаганият пакет мерки. Аз съм докладчик в Сянка по предложението за правна помощ. Ние не сме като съюз все още се присъединили към конвенцията за правата на човека и пакетът гаранции няма да бъде пълен, ако липсва тази важна негова част. Във връзка с Стокхолмския процес искам да кажа, че пътната карта, която бе приета на времето, постепенно се усъвършенства и техническите трудности постепенно биват преодолявани, но в крайна сметка работата опира до средства. И когато няма достатъчно средства, страдат бедните. Имаме гаранции, но те са гаранции за богатите а бедните страдат. Това е според мен важен въпрос, за чието решаване трябва да се борим, за да бъде пакетът наистина цялостен. Това първо. Второ, искам да ви попитам във връзка с това, което споменахте за европейският прокурор и борбата с организираната престъпност. не е лесно да се дефинира сериозната престъпност, тежката престъпност. А на това понятие се основават редица директиви. Имаме в момента дефиниция, която няма стандартна правна основа. И тук възникват няколко трудности, защото когато говорим за организираната престъпност, е, трябва да се позоваваме на конвенцията от Палермо. О, о, не, има подобна дефиниция, но Европейския съюз няма дефиниция на организираната престъпност. Така че всичко, което правим, така е стъпило на една доста крехка основа. Необходима ни е по-здрава база, за да можем да постигнем по-бърз напредък. И накрая, директивата за защита на личните данни – регламентът върви много по-бързо от директивата, но директивата, именно тя, е рамката. Рамката, в която ще се впишат и други директиви. Когато а, сътрудничеството между полицейските и съдебните власти, е, става ясно, че участниците не са достатъчно добре защитени, когато става дума за данните. Тук трябва да се направи нещо колкото може по-бързо. Последните сведения, които имаме от е, Кипърското председателство е, че регламента ще има много ще напредне много по-бързо, но не се иска директивата да го догонва по-бързо, защото въпросът за защитата на данните е много деликатен. И последно, извинявайте, господин председател, само още няколко секунди искам да спомена финансовата престъпност. Много внимание се обръща на економическата престъпност и измамите. Какво е положението с данъчните обежища? Защото говорим за сигурност за инвеститорите, но не се споменава прехвърлянето на получените доходи другаде. И липсата на прозрачност тук не ни позволява да решим сложните въпроси, свързани с финансовата престъпност. Председателят, имаме още много записани за изказ, изказвания. Моля, напомням ви да бъдете по-кратки. Трябва да имаме време да дадем думи на всички, думата на всички и, разбира се, след това госпожа Рединг да може да отговори на зададените въпроси. Моля, ограничавайте се само до напълно конкретни въпроси и забележки. Госпожа Флотов. Благодаря, господин председател. Мисля, че през 2014 година, а, а, когато ще трябва да гласуват за нас европейските граждани, ние трябва да им докажем, че Европа изпълнява своите задължения за достъп до правата на всички европейски граждани, на всички физически и юридически лица, независимо от тяхния национален, етнически и друг происход, и че чрез своите закони Европейският съюз може да налага на страните, независимо от това дали те се плъзгат в посока на популизъм, ксенофобия или има други отклонения, та Европейският съюз ще може да им наложи спазването на техните ангажименти. Тук е, има два въпроса. Въпроса за стратегията за интегриране на ромите. Този въпрос е извънредно важен, защото именно чрез правата на ромите, осигуряване на тези права, може да покажем на всички европейски граждани за какво става дума и че сме сериозни в това отношение. Тоест, дали ще може Европейския съюз да действа ефективно в тази област е особено важно да санкционира страните членка, когато те не спазват своите ангажименти. Затова ми се иска системата от механизъм за проследяване на това как се изпълняват ангажиментите, как се е стратегията за интегриране на ромите, е необходимо а, а, да бъде усъвършенствана. Аз съм всепенена, като а, виждам а, това, което се казва в, в а, пленарна зала е, става дума за един доклад, който, е, е, който е пред с огромно мнозинство. И в този доклад има редица много точни препоръки към Европейската комисия. И Европейският парламент вече е положил много усилия, вложил е много енергия от 2007 насам, за да може европейските институции да изпълнят своите задължения. Вие в Европейската комисия трябва да помогнете на страните членки, които изостават. Има решение на Европейския съд. Положението е абсолютно ясно. Има две решения на, Европей... на Съдът на правата на човека срещу Румъния, Полша и Литва. Вижте какво стана при Македония обс... присъди, които не могат да се обжалват, изтезания и така нататък. Какви са последиците за онези, а, които а, са били прехвърлени на място на друго. А, трябва а, да изпълняме, да изпълняваме съвсем конкретните препоръки, които са направени по отношение на отговорността на страните членки. Трябва да бъдат преведени съответните текстове, за да може допитванията, анкетите, които се провеждат, да дадат резултати. Много е важно тези усилия да дадат резултат за доверието, за което се борим да спечелим преди изборите през 2014 година. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисаря за изчерпателното изложение. Използвам тази възможност да и благодаря пред всички за ангажимента, който е поела към жертвите и решителността и да се възстанови достоинството им пакетът, който тя предложи, вече е реалност. С директивата за подкрепа на жертвите на престъпления, с мен се свързах много неправителствени организации, които казват, че правата на много лица са били защитени тогава, когато в миналото са били нарушавани при пътуванията им в чужбина. И в крайна сметка това води до разочарование от е, системата на правосъдие. Вашата роля е много важна в областта на контрола върху това дали държавите членки спазват директивата. Ние не искаме тя да остане само на книга. Искам също така да отдам дължимото и на работата, която вършите е, за насърчаване на участието на жените в е, управителните съвети на фирмите. Успяхте ли да спечелите достатъчно подкрепа за тази инициатива? Тя беше много спорна и докъде стигнали нещата в момента? В заключение, гражданите искат да е, продължим да се вслушваме в техния е, глас и, да ги, и те да участват е, в процесите на взимане на решения. Предложението за гражданската инициатива е много добра, тъй като тя предвижда участие на гражданите. Има ли някакви допълнителни идеи? Благодаря, господин председател. Имам само един коментар. В дневния ни ред са включени толкова много въпроси, че неизбежно времето е недостатъчно. Знам, че е, е трудно да се планират заседанията, но за подобна дискусия ни трябваше цял след обяд, а не час и половина. И сега към госпожа Рединг. В договор от Мастрихт, Амстердам, Лисабон – винаги сме изхождали от някои основни ценности. След Лисабон, хартата основните права беше включена в договора и на пръв поглед може да ликуваме, тъй като основните права са защитени, но всъщност тези основни права и свободи са подкопани. защото хората размахват е, кризата като претекст да не се прави нищо. Аз съм убедена, че всеки трябва да има достъп до адвокат. Не смятам, че е разумно да се е, каже, ами има опасност от тероризъм, е, няма да се предвиждат изключения. И Както се оказва, не всяко лице заподозряно в туристична дейност се оказва терорист. И не смятам, че ако Европейския съюз отказва на подобни лица адвокатска защита, ще спечели. Европейската прокуратура е ще първоначално беше предвидена с ограничени правомощи, но сега има идеята да се разширят. това би могло да се натъкне на проблеми. Друга област, в която според мен правата се подкопават и госпожа Матия говори за устния превод. Оказва се, че Белгия няма пари да плаща на преводачите. Не знам дали става дума за Белгия, Холандия, Германия. Това е чисто и просто оправдание, претекст. Харчи милиони за скенери, за течности, за какво ли не. Създаваме бази данни за резервационните данни за пътниците, а пък няма пари за преводачи. Европейския съюз, държавите членки очевидно съкръщават бюджетите си, но Нека да им напомним какви ангажименти са поели. Защитата на данните. Големите многонационални фирми извършват интензивна лобистка дейност. Те казват, малките и средни предприятия а, са подложени на огром, изпитват огромната тежест на вашите разпоредби и сега търсят е, вратички, за да избегнат разпоредбите. Така че нека да се върнем към основните права и ценности, защото ако ги поставим под съмнение, ще разрушим върховенството на закона. Господин Тавареш. Благодаря. Госпожо комисар, искам да добавя няколко думи към казаното от колегите с Аржентини Дав Керкхоп във връзка с основните права, в което беше казано от председател Европейския съюз, поставя много изисквания, високи изисквания към кандидатите и след това не се следи доколко спазват копенхагенските критерии, след като се след присъединяването. Всъщност казват, че че след присъединяването се оценява спазването но не, е, на критериите, но не е така. Аз бих искал на едно по-абстрактно ниво да обясня защо контролът не е достатъчен. Всъщност има едно е, табло. Е, един фиш, който дава възможност да се оцени законодателството на, на държавите членки. И там се вижда какво липсва, къде са нарушени ангажиментите но това не е защита срещу опасността от нарушаване на основните права. Трябва да се види дали при законодателните промени се наблюдава следнията, следното явление. Не е необходимо даден елемент да нарушава правата. Важно е да се види дали съчетанието на различни разпоредби не представлява опасност за ценностите на Европейския съюз. Трябва да, е, да има ясен системен подход е, при използването на това табло за да могат е, да, за да, могат да се отчетат сериозните а, нарушения. За тази цел ни трябва един качествен подход. И тук искам да попитам. Дали няма да бъде удачно да се създаде една група от експерти, които да провеждат количествен анализ и качествен анализ да се следят да се следи спазването на копенхагенските критерии и по този начин да се установява дали са възникнали проблеми. Трябва да видим дали всъщност се, ценностите се спазват от всички. И тук да се направи оценка на това, доколко се спазват в целия Европейски съюз а, а, основните ценности. Според мен а, таблото не е а, достатъчно. То не е достатъчно, за да се отговори на очакванията на гражданите. Госпожа Пападополо. Благодаря. Съгласна съм с казаното за годи, Европейската година на гражданите. Имаме бюджет от 1 милион и си говорим дали този милион ще стане 2 милиона. Това ще бъде ли достатъчно, за да свършим това, което е необходимо и да постигнем двете цели? Да информираме гражданите по-добре за основните им права, проистичащи от европейското гражданство и за укрепване на демокрацията с участие. Това е много важно в момент на криза. Първият въпрос е свързан с бюджета. Второ, искам да спомена а, инициативата за гражданство. До каква степен е прията тя от гражданите и колко инициативи са били прияти? Вторият ми въпрос е свързан с правата на човека. Аз мисля, че ние говорим много и вършим малко. Като кипърски граждани на Европа, смятам, че идеята за свободно движение не се прилага в пълна степен от много страни, в това число е в моята страна. Господин Яр каза много правилно, че Европейският съюз е много стриктен към страни кандидатки, но заедно с това ние трябва да бъдем и с страните членки. Само, че мисля, че това не е така. Ние трябва да приемем определени показатели за спазването на правата на човека от страна кандидатки, но също и от държави членки. Второ, всеки комисар трябва да представя годишен доклад за изпълнените инициативи, за това къде са осъществени тези инициативи. Този доклад следва да се представя всяка година и да имаме достатъчно време да го прочетем и да се съберем и да го обсъдим, но не на последния ден преди коледната вакансия, а в удачен, в удачен момент – така че да могат колкото може повече депутати и да обсъдят въпросите спокойно. Европейският съюз има нужда не само от резолюции, а от механизми за прилагане на практика на тези резолюции. О, не Европ... Съветът на Европа не разполагат с механизми и ние трябва да предприемем нещо. Имат да, сега е ваш ред да отговорите на множеството въпроси. Обеден съм, че ще направите максималното. Господин председател, ще се опитам за 5 минути да отговоря на всички тези въпроси на депутатите. Портфела ми е толкова голям, той включва толкова много различни елементи. Всъщност, след всеки работен ден, главата ми се пръска, защото има толкова различни теми, по които трябва да работя. Всъщност, единствения начин да се справям горе-долу добре е да избера една тема. Да говорим за наказателно право, гражданско право. Не може да се навлезе в подробности по всички теми. Надявам се, че ще ме разберете. Няколко от вас зададоха въпроса за правната помощ. Спомняте си, че когато предложих директивата за достъп до адвокат, целенасочено извадих правната помощ, защото знаех, че ако включа този елемент, директивата за достъп до адвокат никога нямаше да се превърне в реалност. Това беше политическо решение, което взех в онзи момент за разделяне на двете. И тъй като постигнахме сериозен напредък в рамките на процесуалните права, Надявам се, че ще приключим работата и по достъпа до адвокат съвсем скоро и ще внеса пакет във втората половина на 2013 година по отношение на презумпцията за невинност относно уязвимите лица и правната помощ. С тази оговорка, ако някой от вас смята, че правната помощ в държавите членки може да се финансира от европейския бюджет, то той сериозно се лъже. Няма нужда да ви уведомявам какво става в разговорите посветени на бюджета. Можем да помогнем тук чрез обучение на практиците. Това можем да го направим, но да искаме от държавите членки да плащат за правна помощ, това не е по силите на европейския бюджет. Аз бих искала да не е така, но трябва да се поемат разходите на национално ниво. Разходите за устен превод не би трябвало да са чак толкова големи. Надявам се, че различните инциденти ще послужат за пример и ще се приемат мерки, за да не се случва повече нещо подобно. Не е добре такива инциденти. Няколко колеги попитаха относно Европейската прокуратура. В изслушването вече ясно заявих, че ще подготвя почвата за създаването на европейски прокурор, за създаването на такава служба. И в края на своя мандат ще сложа на масата конкретно предложение. Това вече го направихме. Използвахме капацитета си в областта на наказателното право, за да използваме като основа общата дефиниция. Какво означава престъпление срещу финансовите интереси на Съюза? Всичко това направих заедно с колегите, които отговарят за съответните досиета. Работата тече. Сега започваме и реформа на Евроюст. И тук добавяме и Европейския прокурор. Така че ще се опитаме да ви представим предложения за да може и вие да работите сериозно. Това желание го изрази председателя на вашата комисия. Иска ми се да се концентрираме върху престъпления, свързани с финансовите интереси на Съюза. Това трябва да е първата стъпка. Естествено, не може да претоварваме лодката, защото ако го направим, ще потънем. И след като се подготвим, след като имаме дефиницията, след като приемем първите директиви в съответната област, именно наказателно право, то предложението ще се появи естествено, от само себе си. Въпроса за ЦРУ се повдигна на няколко пъти. Казвала съм какви са възможностите на комисията за действие и какво е направено вече. Видях резолюцията на парламента, написах на държавите членки, някои от тях дори не отговореха на това писмо. Някои казаха, че това не е работа на комисията и са прави. По силата на договорите не се предвижда да се намесваме в тази област. Така или иначе ние го правим. Виждате, че държавите членки ще трябва да изпълняват своите задължения в рамките на Европейската конвенция по правата на човека. Те имат такива задължения и след като съда, Страсбургския съд вземе решение, компетенциите, между другото, са поделени между него и съвета на Европа. Ние работим ръка за ръка с съвета на Европа. Надявам се, че е един хубав ден, както се предвижда от договора, Европейския съюз ще стане част от Конвенцията по правата на човека на съвета на Европа. Както вече ви казах, нашата работа приключи. Повечето държави членки искат да направим необходимата крачка, но има поне една държава членка, която поставя прът в колелата. Може да си представите коя е тя. Господин Дъв всъщност ме попита относно мнението ми за клаузите за неучастие на Великобритания. Великобритания има такива възможности, както и някои други държави членки. Великобритания няма да участва в инициативата Достъп до адвокат, няма да участва в унаследяването, това ще е в ущърп на британските граждани. Но в крайна сметка това е решение на британското правителство. Така стоят нещата. Това се предвижда от договорите. Великобритания има право да го направи и ще го направи, ако желая. Цялостния опт-аут, цялостната клауза за неучастие, която Великобритания оповести, но за която още няма предложение, би означавало, че Великобритания ще излезе от 130 нормативни акта и правила. Това означава, че те ще трябва да преговарят всеки отделен случай. Казах на правосъдния министр на Великобритания, че това начинание ще бъде прехвърлено на следващото правителство, ако Великобритания тръгне по този път и това ще е пагубно за правосъдието и сигурността в самата Великобритания. Но не би трябвало да спекулираме тук с хипотези, да видим какво ще се случи. Реформата на договорите. Напълно съм съгласна с господин Дав, че би било добре да започнем работа по-отрано. Винаги съм предвиждала да се говори за нещо подобно по време на изборната кампания през 2014 година. Смятам, че трябва да се започне с конвент през 2015 година, след като новата комисия е поела своите правомощия, но не трябва въпросът да се появява просто така. Един от въпросите към гражданите трябва да е следния. Какво искате да е нашето бъдеще? Искате ли, както аз, например, да имаме федерация? И аз, когато разговарям с гражданите, Пледирам за нещо подобно. Други биха казали, че не искат федерация, но трябва да говорим. За да може и вие, когато започнете своята предизборна кампания, да внедрите становището на вашата политическа партия, тъй като гражданите вече са чували за, за този проблем. Това ще бъде една от основните теми в изборната кампания. И съм съгласен с господин Дъв. Колкото по-рано комисията даде своите предложения, толкова по-добре. Благодаря за това, че лобирате и за това. Напълно съм съгласна. Повече правомощия за комисията. Така всъщност отговарям и на повечето от въпросите днес. Копенхагенските критерии напълно сте прави. Имаме инструмент спрямо страните, които искат да се присъединят към Съюза. Имаме и инструмент спрямо двете страни, които все още са под наблюдение Румъния и България, но нямаме инструмент за другите държави членки. А виждаме, че не навсякъде положението е розово. И ето защо Аз предложих и сега това е част от европейския семестър, таблицата с резултатите в областта на правосъдието. Всъщност, факта, че тя беше включена в европейския семестър е чудо само по себе си. През 2013 година ще направим анализ на правните си системи във всички държави членки, не само в някои. Това ще стане възоснова на показатели, които разработваме с съвета на Европа. Работим по тези показатели. Ако желаете, господин председател, мога да дойда и да ви дам по-подробна информация. Виждате, сега полагаме максимални усилия, за да видим някакво развитие. Използвам всички инструменти на разположение, за да приложа копенхагенските критерии към държавите членки. Това ще бъде един от елементите, които би трябвало да се променят в един евентуален бъдещ конвент, посветен на реформа на договорите. Поглеждам си списъка с въпроси тук. Киберпрестъпността. В така наречения цифров дневен ред се споменава този въпрос. Комисарите Мамстрем и Бърние го взимат предвид. Те работят усилено по това досие, опитват се да постигнат напредък. Господин Кърхоп вероятно си спомня, че когато аз бях комисар в областта на телекомуникационните услуги, организирах конференция, посветена на киберпрестъпността и тогава ми казаха от държавите членки да не си правя иллюзиите. Те сами ще се справят с този проблем. Сега се оказва, че никой не може да се справи сам – това е общ проблем и той може да се реши само чрез общи усилия. Госпожа Ярока попита относно директивата за расовата дискриминация. Този въпрос е включен в дневния ни ред. Ще видим как се прилага директивата. Този въпрос върви ръка за ръка с всички въпроси, свързани с ромите. Знаете, че възоснова на националните планове за действие за ромите има много красиви думи, но не и реални действия. Направихме две неща. На първо място създадохме мрежа с точки за контакт за ромите. Места, където те могат да дойдат и да споделят своите проблеми. Създадохме пилотна група от държави членки. Там ще се обсъдят конкретните проблеми, за да се постигне напредък в четири области – здравеопазване, образование, работни места и жилищно настаняване. И всъщност чрез обсъждане може да се намерят решение на проблемите, чрез партньорски натиск, освен това може да се изпълни в крайна сметка препоръката на съвета. Следващата година ще има такава препоръка. Тя няма да замени годишния анализ на постигнатото, но контактната група и пилотния проект ще дадат своя реален принос. Във връзка с расизма ще има доклад относно изпълнението на рамковото решение. Ще има доклад и относно изпълнението на директивата за равенство между расите и ако се види, че има нужда от допълнителни действия, ще ги предприемем. The victims. Жертвите точно тези правила и норми увеличават доверието сред гражданите доверието в това, което правим. Имаме проблем обаче. Гражданите обикновено не си знаят правата. Всъщност една от причините, поради които ще проведем тази година на гражданите, е, че 70% от гражданите казват, че са европейци и знаят, че имат права. 70%, около 70% ни казват, че не знаят точно какви са им правата. Така че не е достатъчно да се създават нови права. Важно е да кажем на гражданите какви са им правата. И да подчертаем, че самото европейско гражданство води след себе си конкретни права. Гражданската инициатива е част от портфела на комисар Шевчович. Тя постига известен напредък. всъщност може да поговорите с него за това какви са проблемите, какъв е напредък, какви са пречките пред гражданите в рамките на тази инициатива. Квотите, доста се борихме. Сега проект е поставен на масата. Знам, каква беше вашата роля. Тя беше изключително голяма. Ако нямаше силно лобиране в парламента от всички политически групи, то този проект нямаше да се осъществи. Благодаря ви. В съвета все още има проблеми, но по-малки от колкото преди няколко месеца. Да кажем, че в съвета страните са разделени на три. Една трета са против, една трета са за и една трета не знаят. Нека значи да си помагаме взаимно и да лобираме пред онези, които не са взели решение. Между другото, винаги съществува един проблем – когато има такива текстове, се говори от гледна точка на идеологията, не се чете конкретния текст. Би било добре, ако колегите четат текстовете. На последния съвет помолих всички да прочетат от една страна текста на квотите, от друга страна договора и хартата на основните права, защото това би помогнало. Някои министри би трябвало да се запознаят по-добре с текста. Имаше въпрос, фундаменталните, основните права поставени ли са под натиск заради кризата? Много неща са поставени под натиск заради кризата. Ако смятате, че социалната сигурност е фундаментално право, то, то е сериозно е, поставено под натиск. Същото въжи и за грижите за децата. Националните бюджети са поставени под натиск и съответно положението ще става все по-сложно. Ето защо откровено ви казах, че няма да е лесно да се постигне целта за правната помощ. Всъщност ще трябва да се борим много, за да накараме съвета да приеме тази идея. Поради натиска върху бюджетите в страните членки ще трябва да приемем това положение. Още дълго вероятно ще трябва да се съобразяваме с това, че нямаме чак толкова много средства, да определяме приоритети. По отношение на защита на данните обаче, трябва да действаме. Господин Албрехт е тук пред мен. Той знае много за лобирането. Господин Друцас е тук, той също знае достатъчно за лобирането. Много от вас знаят, че има голяма доза лобиране още преди да се появи текста на масата. Има сериозен натиск. Сега имаме пакет на масата, имаме регламент и директива. Аз настоявам да има пакет. Същото настояват и вашите докладчики. И няма да позволим на никого да разбие този пакет. Той ще си остане такъв, независимо какво се заявява от страна на едно или друго председателство, няма да разбием този пакет и точка. За ирландското председателство защитата на данните е един от основните приоритети и ние ще продължим да работим въпреки всички трудности. Да видим сега какво друго има още. Годината на гражданите разполага с бюджет от само 1 милион. Да, много щях да се радвам, ако имаше повече пари, ще се справим и с по-малко. С помощта на членовете на Европейския парламент провеждаме срещи в регионите на Европа, в кметствата. Хората много се радват, че най-накрая някой идва при тях и е готов да ги чуе. Какво извлякох аз като полука от трите първи големи срещи? На първо място, хората не проявяват агресия, по-скоро благодарност за това, че политиците идват да ги чуят. На второ място, те имат много искания за повече Европа. И когато им обяснявам, че не мога да направя нещо конкретно, тъй като договорите не го предвиждат, те казват променете договора. За гражданите е много просто, решете проблема. Те не знаят колко е трудно да се създаде европейски закон, не знаят колко е сложно да се промени или създаде европейски договор, но те искат това от нас. И точно този въпрос ще залегне в изборната кампания. Трябва да знаем какво искат гражданите. И как да откликнем на тези искания. Не само в рамките на следващата година на гражданите, но и в рамките на предизборната кампания. Партиите ще трябва да реагират, да откликнат по някакъв начин. И накрая директивата за свободното предвижване. Имаше проблем по отношение на Франция, знаете какво стана с ромите във Франция. 16 държави членки по това време не бяха приложили както трябва директивата за свободното предвижване. 10 вече го направиха, срещу 6 сме завели дел. Благодаря. Много дълга дискусия, почти 2 часа. Всъщност, комисията Либе се опитва да проявява гъвкавост по отношение на дневния си ред. Опитваме се не само да включим максимален брой точки в дневния ред, но и да даваме достатъчно време за най-важните теми. Благодаря госпожо Рединг за това, че останахте. Останахте по-дълго от предвиденото. Вие Отговорихте на всеки отделен зададен въпрос, демонстрирахте готовност да поддържате доброто сътрудничество. Очакваме с нетърпение това сътрудничество аз по-конкретно, тъй като съм докладчик по средносрочния преглед на Стокхолмската програма. Желаем ви всичко най-добро и ако ни позволите, весела коледа и успешна нова година!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 Изглежда, че за много от нас това е последният работен ден за тази година, поне за някои. Това е последното редовно заседание на комисията преди коледата вакансия. Наш гост е господин Прибе, Райнхард, Райнхард Прибе. Ние му благодарим за това, че ще ни запознае за резултатите от втория съвместен преглед за изпълнение на споразумението относно програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Резултатите ще бъдат предоставени на всички членове. Давам му 10 минути да представи темата и след това ще имаме време за дискусия. Искам да кажа, че 14-та точка, изменение на регламента относно списъка на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на Европейския съюз. Доклад е господин Августин Диес Мера. Няма да разглеждаме тази точка от дневния ред, отлагаме я, защото господин Мера не може да дойде днес на нашето заседание. След това, значи, ще преминем веднага към точка 18 от нашия дневен ред. И ако успеем да разгледаме и нея, а може да приключим заседанието си дори преждевременно. Господин Приби, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да ви представя вторият съвместен преглед за споразумението за проследяване на финансирането на тероризма между споразумение между Европейския съюз и САЩ. Както знаете, първият преглед беше направен в началото на миналата година и възоснова на две срещи, които се състояха. Имахме съвместно заседание в Хага за да оценим работата на Европол. Второ заседание, то беше на 30 и 31 октомври. Е, хем е, гледахме какво става с урагана Санди, хем се опитахме да свършим работа в Хага. Работата ни е резултат от интензивния ни диалог с американските власти и трябва да заявя, че американската страна посочи, че прегледът беше много добре подготвен и имахме възможност да обсъдим всички въпроси, които ни интересуват. Прегледът потвърди добавената стойност, която програмата за проследяване на финансиране на тероризма осигурява в борбата срещу тероризма и Европейския съюз има все по-голям достъп и все голяма полза до резултатите от тази, от тази програма на възоснова на реципрочността с американската страна. Имаше случаи, когато информацията по програмата помогна на норвежки и други следователи да установят например, установиха как Бравик е финансирал своята дейност. В контекста на случая Бравик, властите и в други страни успяха да арестуват лица, които са подготвили подобни терористични акции. Програмата е добре разработена, добре управлявана. Програми, препоръките, представени в първият е, съвместен преглед, до голяма степен са изпълнени, като по този начин се подобрява изпълнението на споразумението. Сериозно е усъвършенстван, са усъвършенствани надзорът а, е, и наблюдението на изпълнението. Да, данните, които са по-стари от 5 години и достъпът до тях продължава да представлява проблем. Установени бяха някои слабости, слабости, които се признават и от американската страна в това отношение. Имаме възможност да направим съвместна оценка за това доколко ни помагат данните, които получаваме чрез програмата за проследяване и финансирането на тероризма. Сега пропускам подробностите, защото вие ще се запознаете с целият доклад. Но на четвърта страница ще се запознаете с статистиката, с всичките данни, които разполагаме. Как ще се използват ден данните, особено когато става дума за обиски. Техният е, брой е намалял в сравнение с първия доклад, защото тогава имаше известно изоставане преди влизането на програмата в сила и трябваше да се навакса. Става дума за търсенията в масива от данни за целите на борбата с тероризма. Очевидно, че работата е усъвършенствана, по-добра е, отколкото при първоначалното изпълнение на споразумението. И трябва ясно да се каже обаче, че тласъкът, който даде е, съвместният надзорен съвет е, за работата на Европол ни даде възможност е, да се обърнем към Съединените щати с по-конкретни искания. Екипът, който извършваше прегледа, имаше възможност да види как няколко, няколко искания за споделяне на данни по програмата са били изпълнени. Всички членове на екипа признаха, че е постигнато, постигнат значителен напредък. Една от препоръките е да се продължи с а, сега съществуващите а, много висока взиска, съществуващата много висока взискателност за проверка на данните. имаме изцяло нов механизъм, за да може гражданските, публичните власти да също да управляват надзор. Беше ни напомнено, че винаги е по-добре да имаме още един поглед върху нашата работа. И особено важно е, подчертава се и в доклада, че като че ли няма достатъчно взаимното допъл... взаимно допълване между надзорните органи на комисията и надзор... фирмените надзорни органи. Обаче това сътрудничество след някои първоначални трудности сега работи по-добре. Колкото до сигурността и защитата на данните, и правата, свързани с защитата на данните, съдебната защита и така нататък. Всичко е наред. Има много малко оплаквания, много малко искания от граждани за достъп до данните, които ги засягат. Имаме гореща линия, която се използва и от бизнеса, и от гражданите. Разбира се, много повече искания имаше, има примерно за достъп до данните за санкциите срещу Иран, отколкото данните събрани по програмата за проследяване на финансирането на тероризма. На 12-та страница ще видите нещо, което според мен е особено важно. Това са различните клаузи в споразумението, които третират въпроса за гарантират реципрочност, сигурността на данните по програмата, набрани по програмата в рамките на Европейския съюз. Исканията от страните членки за получаване на информация се увеличават, но тук се сблъскваме с някои трудности, защото съгласно споразуменията тези искания – се изправя, отправят чрез Европол или се пращат направо към съответните правоприлагащи или полицейски органи в страните членки. Много пъти това са разузнавателните служби на съответните страни, които се занимават с тях. Може би някои от нашите страни членки не са достатъчно подготвени да предоставят своевременна и точна информация. Има препоръки този въпрос да бъде решаван в бъдеще. Искам да се върна към един въпрос, свързан с защитата на данните, който пропуснах умишлено. Това е заличаването на съхраняваните данни. Знаете, че данните по-стари от 5 години трябва да бъдат е, заличавани. Това се прави. Но както беше обяснено подробно от американските власти, по технически причини тези изтривания на данни не могат да се правят е, всеки дневно, а на определени периоди от време се изтриват масивите от старите данни. Стана ясно, че начинът по който това се прави в момента не е напълно коректен. Защото при, това периодично изтриване на данните, понякога те се съхраняват малко повече от 5 години. Сигурен съм, че резултатите от съвместният преглед ще имат като резултат променена на системата по този пункт. И накрая по точка 217 на 14 страница. Там ясно се заявява колко голямо значение се отдава от американските власти на това споразумение. Ние обсъждахме с тях как можем по-нататък да повишим прозрачността на този механизъм. желанието на американските власти да не се компрометират секретни операции е разбираемо, но както беше заявено и в първият преглед, първият доклад, трябва по-добре да разясняваме какъв е този механизъм и как той работи. И накрая на страници 15 и 16 ще видите оценка на самият преглед който смятаме, че е много полезен. И това не е един еднократен акт всеки 18 е, месеца, това е един е, непрекъснат процес на техническо е, равнище. Ние непрекъснато оценяваме трудностите, които трябва да преодоляваме. Защото Имаше известно неразбиране за това как процесът на прегледа се от, нас е изтикова с други наши инициативи. И за да може споразумението да се прилага ефикасно, ние а, настояваме, а, че процеса на прегледа и осигурява правилното прилагане на споразумението правим препоръки на 16-та страница. В заключение, искам да ви обърна внимание към приложенията. Както и в предишния доклад, имаме е, първо приложение, където даваме подробните отговори на американските власти на 42-та въпроса, които сме им задали. Обсъдихме тези отговори на общо заседание в Вашингтон. Някому може да се стори, че от 19 до 30 и втора страница е, се съдържа много, прекалено много подробна информация, но тази информация допълва това, което се казва в доклада. Това е в първото приложение. Трето приложение – са дадени статистическите данни, които споменах върху работата на Европол и по конкретното искане, изричното искане на някои членове на тази комисия, ние разглеждаме някои случаи, където се дава пример как програмата за проследяване на финансирането на тероризма е била използвана случаи, които се оценяват високо от американските власти. Имахме две срещи съгласно член 6, 6 точка от споразумението, което се казва, че трябва да подготвим съвместен доклад за това как се изпълнява споразумението, не по-късно от 3 години след неговото влизане в сила, т.е. до 1 август до година трябва да подготвим подобен съвместен доклад. И до същата тази дата, август до година, комисията ще представи доклад за това как върви една еквивалентна система съгласно решението на съвета, с което споразумението бе одобрено. Наред с това сме се споразумели с американските власти следващия съвместен преглед, съгласно 13 член на споразумението, да бъде проведен през 2014 година. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря, господин Прибе. Искате ли да кажете нещо? Алваро, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Господин, благодаря, господин Прибе, за това, че дойдохте да говорите по тази толкова деликатна тема. Надявам се, че сте тук в качеството си на честен посредник. Имам няколко въпроса Разбирам, че има недостатъци в някои области, например заличаването на данни. Вие почертахте проблема с 5 и 6 години. Има и други проблемни области. Ако обаче погледнем нещата малко по-отблизо, ще видим, че остават нерешени въпроси, които са били повдигнати в предишни доклади. Е, не ме разбирате погрешно, не се заяждам с вас, но член четвърти за начинът по който се предават данните е описано в доклада. Така че данните би трябвало да са специално приспособени. Идеята е, че данните се предават, но се предоставят на Съединените щати в латентен вид. В, по 14 член би трябвало да, е, да стане ясно, как се търсят данните, как, колко от тях са видими, само че това не е много ясно. Въпреки, че Министерството на финансите казва, че от страна на гражданите не се повдигат проблеми, това не е очудващо, тъй като гражданите се обръщат към омбудсмана. За съжаление, микрофонът на председателя е включен и има много смущения в звука. Например, за много е интересно да се знае дали данни за финансови изделки се прехвърлят. Също така дали се предоставят данни, свързани с шофьорските книжки. Разменихме кореспонденция, но две години по-късно не получихме отговор.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 Както е, това, което исках да кажа е следното. Необходимостта и ефективността. Можем да погледнем на този въпрос е, от различна гледна точка е, ако бъде предотвратен един инцидент, това означава, че усилията не са били на празни. Може да се предприеме и по-рестриктивен подход. Оказва се, че за 12 месеца има 27 изтичания, т.е. по един на месец всяка държава членка. И човек се пита дали си заслужава усилията. Предполагам, че има и други проблеми. Но това беше въпросът, който исках специално да подчертая. През август, когато излезе докладът, ние искахме да чуем за процедурите по екстрадиране. Комисарят говореше за три варианта на съобщение. И това е причината, поради която огромното мнозинство от депутатите гласуваха за доклада. Получихме лични уверения и ние не поехме ангажимент просто така без да се замислим. В законодателната, законодателната процедура има две действащи лица, парламентът и съвета. И ако съветът решаваше всичко, нямаше да и, въобще да има законодателство. Мисля, че в дългосрочен план ние няма да имаме нужда от това споразумение, ще успеем сами да се справим и аз бих искал да чуя какво ще стане след август. Призовавам другите политически групи да дойдат е, и да си поговорим е, за това какви ще са последиците, ако споразумението не се спази. Идеята беше да предоставим информаци... Е, информационни масиви на Съединените щати, да предоставяме такива данни в е, адхок е, при поискване. Не е, намерението никога не е било да прехвърляме масиви данни. Госпожа Матио има думата между доклада от 2011 година и сегашния доклад е настъпил известен напредък. Първата препоръка през 2011 година за защитата на данните не можем да не го отбележим. Изслушах това, което казахте, господин Аваро, но трябва да се спомене и всичко това, което е постигнато между двата доклада. Постигнат е известен напредък. Европол успя е, редовно предоставя информация в е, рамките на общ, съвместната работна група. Е, Европол пров... усъвършенства своята процедура, направи я по-прозрачна. Това е важно, защото ние сме тези, които определиха Европол за орган, който да предоставя данните. Парламентът държеше на това споразумение. Това споразумение до сега беше полезно, господин Прибе спомена примери, например Олимпийските игри в Лондон, да не забравяме, че сигурността на гражданите е основно право и не мога да не напомня този факт. Споразумението е много важно, защото често държави членки се обръщат към САЩ за информация. Очевидно е, ние имаме нужда от допълнителна прозрачност и е, сигурност, но заедно с това трябва да, е, да отчитаме ползата от е, споразумението сега и в е, бъдеще. При всички случаи смятам, че ако не искаме да продължим това споразумение, да не забравяме ползата, която има от него за сигурността на гражданите. Госпожа Сибел. Благодаря, господин председател. Първо няколко първоначални думи. В Европейския парламент ние определяме правилата за достъп до класифицирани а, документи. Тези документи, в крайна сметка, са основата, на която правим а, своите заключения. Аз не смятам, че комисията би трябвало в бъдеще да класифицира документите като поверителни и ние да нямаме достъп до тях. В Германия имаме достъп до такива поверителни документи. По споразумението невероятно е това, че в и във втория доклад виждаме, че споразумението не функционира така, както е предвидено комисията казва, че споразумението е задоволително, само че това не е точно така. Ако погледнем препоръките в първия доклад и те бяха включени заради съществуващите недостатъци, виждаме, че те не са били спазени напълно и недостатъците си оставят. Да, взаимоотношенията между Европол и САЩ са поставени на по-добра основа, но независимо от подобренията все още има недостатъци. Ако комисията смята, че това споразумение се прилага както трябва, това действително ли смятате, че е правдоподобно? Извличането на данни в Европейския съюз в Германия имаме процедури, за изграждане на сгради. Ако искаме да има такъв, ако искаме да имаме орган за обработка на данни, той има нужда и от своя сграда. И в Европейския парламент трябва да помислим дали това е пътя, по който искаме да вървим госпожа Интфелд. Благодаря. Мога само да повторя това, което беше казано от господин Албор и госпожа Сипел. Този дебат е винаги малко странен, защото не знаем за какво говорим. Не разполагаме с пълна и вътрешна информация – Отбелязвам някои несъответствия между този доклад и трите страници резюме. Докато нямаме достъп до пълния доклад, няма откъде да знаем. Мож, напълно е възможно несъответствията да се дължат на постигнатия напредък, но ние просто не знаем и няма откъде да знаем. За мен е крайно неудовлетворително това, че по член 218 от договора имаме право да, дадем, да даваме своето съгласие за международни споразумения, но това означава да се подпишеш на празен лист. Ти се даваш своето съгласие и толкова. Формулите, които сме използвали до сега, за да се успокояваме, когато не бяхме доволни от споразумението и си казвахме, ами ще следим отблизо нещата, всъщност това въобще не е внимателна и проверка отблизо. Всичко е много неясно и мъгляво. Може би всичко се прилага както трябва, господин Прибе, но, но няма откъде да разбера както беше казват господин Аваро и госпожа Сипел, аз се съгласих с огромна неохота и приех, че комисията ще свърши най-доброто. Просто защото тя ни обеща, че след една година ще се създаде система за извличане на данни. Доколкото разбирам, става дума за обикновен софтуер. А, защо ще не е готово? Защо отнема толкова време? Вместо защо вместо обикновена система за извличане на данни получаваме мъгляво предложение за програма за проследяване на финансирането на тероризма? Не това искахме. Сега нещата въобще са отменени. Не искахме система за извлечена на данни. Вие ни хвалите системата за проследяване на финансирането на тероризма. Защо? Къде са и толкова големите предимства? И накрая, в Съединените щати има още една база данни, Тайда. Там бяха променени инструкциите и се събира данни, доколкото разбирам, на половин милион души, за които има достатъчно основание да се смята, че са свързани с тероризма. Тези лица, също тези лица не е повдигнато никакво обвинение, няма подозрение и това е за американски граждани. Доколкото раз... знам, Съединените щати не се отнасят към неамериканските граждани по-благосклонно, колкото с американските. След като има база данни за американски граждани, няма да се очуда, ако има такава база данни с европейски граждани. И няма да се очудя, ако базата данни SWIFT влезе в тази последна база данни. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което беше казано. Само ще продължа някои от въпросите, включени в доклада. Там се казва, че от юли 2011 година Европол не е отправил допълнителни искания. Мисля, че тук има, имаме капитулация. Системата не функционира. Европол не може да взима, не е в състояние да взима решение, не е в състояние да проверява дали едно искане съответства на е, споразумението дали съответства на европейското законодателство и дали исканията са отправени по такъв начин, че да се спазват изискванията за предоставяне възможностите за тълкуване са много сложни, не е никак ясно кои данни ще се предават. По всяка вероятност всички данни или поне не можем да изключим тази възможност. Министерството на финансите в САЩ казва, че данните не могат да се заличават по-често от веднъж годишно. Мисля, че данните би трябвало да се заличават веднага, а не след една година. Мисля, че това споразумение потвърждава нещо, което и друг път сме казвали. Споразумението не е довело до положителни промени. И всъщност аз съм убеден, че няма съответствие с законите за защита на данните. През 2011 година парламентът прие резолюция, има нарушение на европейското законодателство. Конституционният съд на Германия и други конституционни съдилища са потвърдили това. а именно, че събирането, това събиране на данни не съответства на европейското право. Виждаме в доклада именно това. Мнозинството от депутатите казаха през юни, че ако ще се създава система за данни и за предоставяне на данни, че споразумението ще ще бъде отменено, ако не бъдат спазени изискванията. Аз мисля, че ние трябва да започнем такава процедура, която да доведе до отмяна на този закон. Благодаря, господин председател. Аз не съм тук, за да защитавам програмата, а доклада. Опитахме се да го направим обективен и мисля, че успяхме. Стремим се да ви дадем подробна информация и да не скриваме нищо. Мисля, че сме успяли. Не става въпрос за някаква шега. Това е плод на сериозни усилия на много хора в продължение на 3 месеца. Целта на член 13 не е да определя продължаването или не продължаването на действието на споразумението, а да се проследи дали то работи или не работи. Нашето заключение е, че има задоволително изпълнение. Вие ни обвинявате в пристрастност, казвате, че защитаваме американския интерес. Аз не казах, че докладът е изключително задоволителен. Има естествено недостатъци, но като цяло нещата работят. Един въпрос, един недостатък, който забелязахме, е следния. Заличаването на данните създава трудности. Казва се, че данните не трябва да се заличават всеки ден или всеки месец, а най-късно 5 години след тяхното постъпване. Тоест, заличаването може да стане и постепенно, веднъж годишно или два пъти годишно. Важното е данните да не се държат повече от 5 години. Идеята е, от друга страна, всички данни да се залечават. Има противоречие спрямо член 6. Американците видяха, че има разминаване и казаха само след две седмици, че ще променят положението. Това е добре. По отношение на член 4, вечния въпрос за механизма за проверка, всички членове на екипа по проверка от Европа казаха, че има грешка и че се искат всички данни. Втората инспекция също показа, че има грешка. Има едно интересно изявление в доклада. Ние препоръчваме да не се дава подвеждаща информация на обществеността. Информация, която е неправилна. Дезинформацията вероятно се дължи на липса на координация относно това кой какво преразглежда и по кое време. Ние бяхме предвидели проверка през октомври. На следващия ден беше взето решение да се направи още една проверка без да има допитване. Комисията, след като няколко часа обсъждаше в Вашингтон как функционира механизма на Европол, разбра, че в екипа има двама човека, които като че ли правят преглед на работата на самите себе си, тъй като те са част от съвместния надзорен съвет. Член 28 постановява, че трябва да се работи така, че да не се подбират специално членовете на екипа. По силата на средните европейски стандарти, това се нарича конфликт на интереси. По отношение на достъпа до данни, разбрах онова, което казва господин Алваро. Както се казва в доклада, има разговори между органите за защита на данните по силата на член 29 и американските власти. Разговорите са посветени на единната процедура. Ако си спомням добре, преди две години механизма за прехвърляне на тези молби чрез органите за защита на данните беше нещо желано от страна на самите органи за защита на данните. Спомена се, че има нужда от обучение. Трябва да приемем, че за тези органи, които в момента се занимават с този въпрос. Това е необичайна процедура. По отношение на европейския механизъм, ние се придържаме към поетите ангажименти. Не искам да повтарям казаното от госпожа Малмстром и от е, казаното от генералния директор. Ние изготвихме доклад една година след влизането в сила в споразумението има клауза, която говори за следното, ще кажа на немски. Това, тъй като имам немския текст. Трябва да има съпоставими европейски системи. Това беше цитата. Ще спазим крайния срок от 3 години за изготвянето на доклад относно прегледа. Както правим и по отношение на други европейски системи. Що се отнася до надзорния механизъм, някой каза, че се основаваме на сляпа вяра, а не на факти. Всъщност всичко, което казваме, се основава на факти. Ние смятаме, че Механизма за надзор работи добре. На страница 8. Ето Амай. Имаш въпроси относно член 4. Всъщност май отговорих на почти всички въпроси. по отношение на статията в Wall Street Journal. Благодаря за това, че ни изпратихте. Не знаех, че съществува. Свиквам вече с това, че ми задавате въпроси по други теми, не само по темата, по която съм дошъл. Веднъж бях дошъл за регистрационните данни на пътниците, попитаха ме за така наречената предварителна информация за пътниците. Днес говорим за програмата за проследяване на финансирането на терористична дейност. Мога да прочета какво се казва в документа, който споменах. Тази програма TFTP е надежна, Както казва и доклада на комисията, всички елементи на програмата са на лице. Системата не е свързана с други бази данни. Не трябва да има копие на данни, с изключение на извънредни случаи. Би трябвало да се гарантира, че всички търсения на данни се извършват под надзор – като надзорните органи трябва да бъдат подбрани от комисията. Край на цитата. Какво се крие като послание тук? Тази система няма връзка с каквато и да било друга система. В този член се иска нещо подобно члена, за който говорих. Ето защо ние се свързахме с американските органи във връзка с тази статия. Благодаря, казва председателя. Много пресрочихме времето. Общо взето май няма да успеем да свършим по-рано. Виждам, че има нужда от а, допълнителни пояснения. Госпожа Инетвелт, може би не съм разбрала съвсем, но господин Прибе май каза, че съвместния надзорен съвет постановява, че почти всички прехвърлени данни са погрешни и вие май казахте, че това е причината, поради която не се оповестява доклада на надзорния съвет, тъй като обществеността не искаме да получава погрешна информация. Аз мислех, че причината за това е, че американците са поискали нещо подобно, не че това е по-валидна причина. Но съм объркана сега. Изглежда има несъгласие между комисията и съвместния надзорен съвет. Освен това казвате, че в екипа има конфликт на интереси. Това е изключително обвинение. Искам да разбера малко повече. Не е задължително това да стане сега. Може да стане в писмена форма. Господин Приве, в отговор на първи въпрос мога да кажа да. Част от информацията в прескомуникето комуникето по отношение на втория доклад беше погрешна. Остарявам, може би не си спомням вече какво казах преди две минути, но май не казах нищо относно статута на доклада на съвместния надзорен съвет. Аз споделям виждането на Европол. От втората съвместна проверка от втория съвместен преглед, който вече е остара, тъй като сега има трети преглед. Не се иска съгласието на американските власти, както ние и казваме в, в нашия документ. За мен нещата са изключително прости. Начина по който Европол действа се основава на конкретни задачи по силата на споразумението. Става въпрос за разглеждане на молбата на ЕС по силата на клаузата за реципрочност. А Съюза се контролира от надзорни органе. Ние казваме, че даването на тази задача на Европол ще означава, че те ще бъдат надзиравани. Начина по който се проведе проверката беше надълго на широко обсъждан в годишния доклад. Има двама човека, част от прегледа, които са част от а, този орган. Как тогава можем да очакваме да няма конфликт на интереси? Това е моето виждане. Аз не съм от Олаф но това ми се струва, че е потенциален конфликт на интереси. Благодаря, така приключваме. Ще се видим и в бъдеще ще обсъдим онова, което се случва по това досие. Както казах и преди малко на комисар Рединг, моля ви да ни позволите да ви пожелаем всичко най-добро за коледните и новогодишните празници. Now, move on. As the point regarding the... И сега стигаме до... Казахме точката, на която отговаряше господин Демера, се отлага. И сега стигаме до 18-та точка от нашия дневен ред. Това е доклад на комисията до Европейския парламент и съвета. Втори 6-месечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство. От 1 май 2012 до 31 октомври 2012 комисията публикува този доклад два пъти годишно и сега имаме възможност да разискваме въпроса. Ще имаме госпожа Белинда Пайк, ще направи кратко представяне на доклада. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук, за да представя втория доклад. Имах възможност да ви представя първия доклад преди лятната вакансия. Както знаете, смятаме, че е особено важно парламента и съвета да имат възможност редовно да правят преглед на това как функционира шенгенското пространство, какво е направено там, и да могат да осигурят политически насоки за функционирането на шенгенското пространство. Въпросът беше публикуван от съвета на 6 е, декември. Ще обобща някои от най-важните въпроси. Защитата на външните граници, външните граници, разширяването. Първо по външните граници те продължават да са подложени на сериозен натиск, особено в някои пунктове, особено на сухопътната граница между Гърция и Турция. Може с удовлетворение да отбележим, че поради засилените усилия за контрол на тази граница, там намаля броят на незаконните преминавания на границата. Положението в Сирия продължава да бъде повод за сериозна загриженост, освен хуманитарната помощ, комисията осигурява а, и помощ на съседни страни, които приемат бежанци от Сирия, за да може тяхното присъствие да се уреди и те да не бъдат а, третирани на равна нога с незаконните емигранти. А, има тревожни доклади за мигранти, мигранти, които се давят в Средиземно море и затова приветстваме напредъка на споразумението за създаване на Евросур, за да може да се намалят тези жертви. Както знаете, Европейският съд анулира решението на съвета, съдържащо насоки за работата на Фронтекс по защита на морските граници. Ние искаме да осигурим ефективността на тези операции. Съдът прие, че решението трябва, може да остане в сила, докато се приеме ново решение и комисията трябва да направи законодателно предложение през 2013 година. Сега накратко за вътрешните граници. Продължаваме да получаваме оплаквания от граждани по отношение на гранични проверки и възпрепятстване на прекусяването на границите. Разследваме ги много внимателно. Положението тук е стабилно, трябва обаче да продължаваме да бъдем бдителни и да обръщаме внимание на всичко, което се отнася до непредвидени, бих казала, незаконни а, гранични проверки. Както знаете, страните членки в определени обстоятелства има възможност временно да възстановят граничният контрол по вътрешните си граници и, е, както се посочва в доклада, две страни членки са имали тази възможност през последните 6 месеца Полша и Испания. По време на периода, който обхваща доклада, получихме и също така уведомление от Норвегия за временно ввеждане на граничен контрол във връзка с празненствата, във връзка с връчване на новите награди. Искам да подчертая, че господин комисаря а, а, обясни пред съвета, че България и Румъния изпълняват всички изисквания на шенгенското законодателство и ние приветстваме ще приветстваме положително решение на съвета по този въпрос, за да може и двете страни, колкото може по-бързо да се присъединят към Шенген. И накрая докладът се спира на някои въпроси, свързани с визовата политика и особено визовата информационна система, която сега ще обхваща и нови региони. Тя, тази система работи много добре. Надявам се, че този доклад ще бъде полезен с радост ще приема всякакви забележки и въпроски във връзка с него, които да се вземат предвид при бъдещите доклади. Ще продължим да представяме тези доклади всеки 6 месеца. Благодаря. Благодаря. Госпожо Пайк, от страна на комисията, благодаря за вашата усърдна работа. Всички знаем, че едва ли сега е най- подходящият момент да обсъждаме този въпрос, като се има предвид късният час и дата. Но имате думата. Господин Папа Николао, благодаря. Искам да благодаря на комисията за този втори доклад за шенгенското пространство. Прочетах доклада и забелязах, че докладът се спира на положението с външните граници, особено гръцко-турската граница. Той отбелязва подобряването на състоянието на нещата там. В първия доклад имаше много критични забележки относно положението в тази част на Европа. А сега тъкмо обратното. 18, 1800 гранични служители са ангажирани в опазването на границата и там подобряването на нещата е осезаемо. Намаляне, намалява е значително броя на тези, които незаконно прекусяват границата. Питам, смята ли, че комисията, че това ще бъде едно стабилно положение, което ще се запази в близкото бъдеще? защото става, има нужда от нова инфраструктура, ангажиране Frontex, необходим е, необходим е обмен на добри практики. Сега имаме положителни резултати, но мислите ли, че има възможност за по-нататъчни действия в близко бъдеще? И можем ли да смятаме, че положителните резултати ще бъдат съхранени е, и ще останат такива и до следващия доклад? Благодаря. Накратко. По друга точка от нашия дневен ред стана дума, че съществува механизъм за страните кандидатки, така наречените копенхагенски критерии. Но ние не правим оценка на страните членки. А когато става дума за Шенген, трябва да кажа, че е необходимо да обръщаме внимание не само на външните граници, но да видим какво става и на повътрешните граници на Европейския съюз. Защото през последните няколко години до нас достигат сведения, че има много проблеми по вътрешните граници. Дори комисията признава това и затова трябва да бъдем особено бдителни. Защото когато обсъждаме този въпрос, най-често говорим за външните, а не за вътрешните граници. Искате да добавите нещо ли? Да, разбира се. Разбира се, с удовлетворение отбелязваме подобряването през последните месеци на положението на гръцко-турската граница. Не трябва да забравяме, разбира се, Но не е удивително, че емигрантският поток се отклони другаде. Онези, които се занимават с трафик на хора, са отчели положението и сега натискът по морските граници се е, увеличава. Причи, е, това е причината за неодавнашната трагедия в, край остров Лесбус. Затова трябва да се отделят допълнителни средства за морски операциите по, мере, по море. Надяваме се, че положителните резултати ще бъдат съхранени. Временното разполагане на служители за опазване на границата трябва да стане по-постоянно. Комисията ще разговаря с гръцките власти за създаване на е, интегрирана политика за управление на границата и граничните райони. Ще продължим да работим с тях за да може те да освоят значителните средства, които се предвиждат да бъдат отпуснати за опазване на външните граници. Това е, е работа, която е, е обект на съвместно финансиране. Обръщаме се и към съвета да увеличи финансирането. Не мога да гарантирам, че след 6 месеца ще можем да ви докладваме, че подобреното положение продължава да се запазва и че няма връщане назад. За да предотвратим подобно връщане назад, трябва да работим в тясно сътрудничество с Frontex и с участието на страните членки, които трябва да подкрепят операциите на Frontex и по суша и по море. Колкото до вътрешните граници, това е въпрос, на който комисията продължава да обръща голямо внимание. Както обръщаме и внимание на оценката на шенгенския механизъм, продължават тристранните разговори между съвета, комисията и парламента, за да се осигури, че по вътрешните граници на шенгенското пространство няма да има гранични проверки. Има ли други въпроси? Или забележки от страна на депутатите, ако няма такива? Благодарим ви, госпожо Пайк и ще се възползвам от тази възможност да предам нашите благопожелания на всички членове на секретарята и особено на преводачите, които ни помагат в нашата работа толкова добре. Най-добри пожелания не само за коледната вакансия, но е и за цялата настъпваща 2013 година. Е, на всички ни се иска да видим светлина в края на тунела и тази безкрайна криза е, да отзвучи. криза, която постави Европейския съюз под такова голямо напрежение, толкова продължително. Ние ще подновим работа в 10 сутринта на 10 януари в 9 сутринта на 10 януаря. а До тогава весела коледа и